ще се гласуват утре в 12 часа. Сега, преди да минеме към следващата точка, искам да ви кажа, че декларация 1009 за подкрепа на специални Олимпийски игри в Европейския съюз е получила подкрепа на повече от половината е, депутати на Европейския парламент и ще бъде гласувана на 5 май и преднадена по предназначение. Сега ще разгледаме изявленията на съвета и комисията относно на положението в Република Молдова. А сега господин Лотсън, е, искам да кажа няколко думи. Ай. Господин председател, бих искал да привлека внимание